Guten sehr schwierigen Arbeitszeit äh, in einem Teil unserer unserer И така, днес ни предстои сериозна работа. Програмата на Съюза в областта на образованието Обучението, младеща и спорта 2014-2020. Програмата Еразъм за всички беше сериозно изменена, преработена в правилната посока с цената на над 1000 изменения. но моят проект не можа да бъде изменен. Всъщност само предложението на комисията и има големи повторения, по две, по три, по четири, по пет изменения, които се преповтарят, така че трябваше да бъдат изготвени много компромисни предложения. Става дума за програма, за 7 годишен период. Дискусията беше изключително а, сложна и аз благодаря на колегите, особено на докладчиците в Сянка, за конструктивната им работа. Така... Тук не става дума е, да, за политика, просто да изготвим една програма за следващите поколения. Бих искала да ви помоля е, да слушате внимателно, защото понякога е, трябва да прескачаме през 10-12 е, страници напред. Е, е, значи, този път ще гледам да вървим бавно по текста, за да не пропуснем нищо. Ако всички имате картите със себе си, можем да започнем. Започваме с предложение за изменение 236, внесено от мен. Кой е за, кой е против? Отново за, против, трима, с трима против се приема. След това изменение 13. За. Против. Отхвърля се. А, 14. За, против, въздържали се, отпада. 14. За, против, въздържали се, приема се. 9-7 за, против, въздържали се, отпада. И 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 1, 311 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, отхвърля се, а, приема се, извинете. А, е, на другата страница 315. Е, 15 и 16. За, против, Въздържали се? Ще проверим. А, гласувайте. Край на гласуването. Значи от 13 до 1, 13 е, се отхвърлят. 16 емпл за, против, въздържали се. Сега за е, 14 и 16. Гласувайте. Край на гласуването. От 12. 12 е, е, срещу 10 приема се. Компромис 1. За, против, приема се. Сега 18. Итре 18. За, против. Отново. За, против, въздържали се, отхвърля се. 320. Аз съм за това не, аз не броих себе си. Значи докладчика е за 320. Кой е против? За. Въздържали се. Приема се. МПЛ 18. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 15 на 9. Приема се. Сега 19, МПЛ 19. За, против, въздържали се, отпада. 324 за, против, въздържали се. Ще проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 12 на 12 отпада. 323 за, против, въздържали се, отпада. 325 за, против, въздържали се. Да се провери. Гласувайте за 325. Край на гласуването. 15, с 15 на 9 се приема. 18 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, приема се. И трепе... Сега я поправя се е, председателката. 329 за, против, въздържали се, приема. 326 за, против, въздържали, отпада. 330 за, против, въздържали се, приема се. мп 21 за, против, въздържали се, приема се. МП 22 за, против, въздържали се, отпада. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 316 за, против, въздържали се, е, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се. Ще се провери, гласувайте. Край на гласуването. с 13 на 11 се приема. МПЛ 23 за, против, въздържали се, отпада. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте за 335. Край на гласуването с 18 на 8 приема се. Емпл 24, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 25, за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отпада. 339 за, против, въздържали се, приема се. 17 и 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, отпада. 337 за, против, въздържали се. Ще се провери с гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 16 е, на 10 приема се. МПЛ 28 за против въздържали се отпада. 20 за против от... въздържали се приема се. 340 за против въздържали се отпада. 341 за против въздържали се отпада. 349 за против въздържали се отпада. 342 за против въздържали се отпада. 21. Да направим 21 до 25 заедно. Значи от 21 до 25 за, против, въздържали се, приемат се. МПЛ 29 е, е същото. 343 за, против, въздържали се. Проверка с гласуване. Гласувайте за 343. Край на гласуването. 16 на 10. Приема се. 26 за. Против. Още веднъж за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте за 26 или против. Край на гласуването 13, с 13 на 12 се приема. 348 на другата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 345, 6 и 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27 и МПЛ 30. За, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, отпада. 28 за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се. Да проверим с гласуване. Гласувайте. Край. 13 на, с 13 на 11 се приема. 29 и 352 за против приема се. 300 54 е за, против, е, да гласуваме, да проверим. Гласувайте, край. Дванайсет на 12 отпада. Отново. Повтаряме гласуването. Гласувайте за 300, 354. Край. с 13 на 12 е, е, приема се. Благодаря на Силвия. 300, 360 360 на същата страница на дъното. За против въздържали се отпада. 360 за против въздържали се отпада. 359 за против въздържали се приема се. Сега е, Емпл 32. Е, за, против, въздържали се, приема се. 32. Е, за, против, въздържали се, приема се. 364. За, против, въздържали се, приема се. Итре 19. За, против, въздържали се, отпада. Сега на 353 за, въздържали се, е, против отпада. Сега компромис номер 2. За против. Въздържали се, приема се. Сега ИТРЕ 20. ИТРЕ 20 е, е на страница, сега ще ви кажа, на страница 16. На страница 16. ИТРЕ 20 в дъното на страница 16. 16 след 15. На страница 16 и 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се. Моля, отворете на страница 16. Това май не е мой проблем. Сега намерихте ли го? Добре. О, да започна от Итра отново. Итре 20 за <laughs> против, въздържали се, отпада. 20, 62 за против, въздържали се, приема се. Сега компромис 3 на, другата, на следващата страница. За компромис 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 390 на, на една страница. Е, една страница по-нататък. 390. За, против, въздържали се, приема се. Сега 391 на същата страница. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. За 391. 391. От мой колега е внесено, но гласувам различно. 391. Е, господин Бекер, няма ли да гласувате край, край на гласуването? 11 на 15 отпада. И 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 24. Да гласуваме заедно. И 24, 20... Добре, по-отделно. 24 за, против, въздържали се, отпада. 23 за, против, въздържали се, отпада. Итре 43, е, то е Емпъл, за, против, въздържали се, отпада. Сега изменение 400. Това е на една страница по-нататък. 400. Намерихте ли го? 400. Франциско Жозе Милан Мон. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ИТРЕ, още една страница отгърнете, даже две страници нататък. ИТРЕ 26. Аз съм за. Е, ИТРЕ 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. ИТРЕ 27 за, против, въздържали се, отпада. 413. За, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение от Алфонси. Имате го пред себе си. За, против, въздържали се, отхвърля се. 415. За, против, въздържали се, отхвърля се. 416. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега на ИТРЕ 28. За, против, за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по-нататък, надолу, МПЛ 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 5 на, през една страница от тук. За, против, въздържали се. Приема се. Сега прехвърлете още две страници. Изменение 490. 490. За, против, въздържали се. Е, да гласуваме. За 490, моля. Край на гласуването. 17 срещу 9 отпада. Сега е, е, за, против, въздържали се, отпада. 451 на другата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега прехвърлете още две страници на 400, 478. 478 на края на страницата. За, против, въздържали се, отхвърля се. 486 за, против, въздържали се, отпада. Сега на 466 за, против, въздържали се, отхвърля се. 467 за, против, въздържали се, отпада. 468 за, против, въздържали се, отпада. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, отпада. 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега МП 56. За, против, въздържали се, отхвърля се. мп 36, да, за, против, въздържали се, отпада. 100, за, против, въздържали се, приема се. 491, за, против, въздържали се, проверя, Проверка с гласуване. Гласувайте за 491. Край на гласуването. Отхвърли се с 16 срещу 10. И 329. За. Против. Въздържали се. Отпада. 4... 692. За. Против. Въздържали се. Приема се. 911. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега на следващата страница 493 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Бихте ли е, е, били така дори да пазите тишина? Сега, е, прехвърлете няколко страници. 508. Ема Маклакен. За, против, въздържали се, отхвърля се. 509. За, против, въздържали се, отхвърля се. 513. За, против, въздържали се, отхвърля се. МП 61. За, против, въздържали се, отпада. 510 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Гласувайте, моля, за 510. Край на гласуването. С 16 на 10 е, отпада. 511 за, против, въздържали се, отхвърля се. 514 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 333 за, против, въздържали се, отпада. Са 9-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис 8. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Две страници по-нататък и 3, 35. Итре поправят председателката. Macht никс, не? Ма kann sich ja mal irren. Jetzt 35. И 3.35. За, против, въздържали се, отхвърля се. За тези, които стоят на заните 2, ИТРЕ е, е комисията по, е, за индустрия, е, ДЕВЕ развитие и така нататък. МПЛ е заетост, employment и така. Просто съкрещенията за по-просто -по ползваме. Значи 35 гласувахме, сега нататък стигаме до ИТРЕ 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. 5-3-5. За, против, въздържали се, прие, е, отхвърля се. И 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега на другата страница 500, 557 е, за, против, въздържали се, е, ще проверим. 540. 547, извинете. Гласувайте. Край на гласуването. 14 с 14 срещу 11 отпада. 549. Аз е, е, преди не можах да кажа, че съм против. Е, кой е за, против, въздържали се, отпада. 548. За, против, въздържали се, приема се. И 340. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега 67 на другата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 68 за против въздържали се отхвърля се, 136 за против въздържали се отпада. А, приема се, извинете, приема се. 556 за против въздържали се отпада. 137 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 69, всъщност 70, 70 за, против, е, приема се. 138 за. Да, твърде бърз, избързахме. Ах, да, унтен. Я, 72. Ja, Empel, 72. Емпъл 72. За, против, въздържали се, приема се. 5, 5, 8, на следващата страница. На две части. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, това ще проверим с гласуване. Гласувайте за втората част на 558. Край на гласуването с 17 към 9, на 9 се отхвърля. 560 Катерина. За, против, въздържали се, отхвърля се. И устно извинение от мен. А, имате го пред себе си. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Значи за а, устно извинение 5 гласувайте, моля. устно изменение поправят от залата. Мисля, че аз греших, да. Мисля, че сте за. Край на гласуването. За устно изменение 5. Благодаря. Сега 9.15 на следващата страница. За, против, въздържали се. Ще проверим с гласуване. Гласувайте. 9.15. 15. Край на гласуването. 12 с 12 на 12 отпада. 561 за, против, въздържали се, отпада. 564 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 563 се оттегли и 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 565 за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 5-6-7 за, против, въздържали се, приема се. 5-6-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-6-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Нещо да сме забравили. 568 562. 562. Извинявайте, пропуснах 562. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега МПЛ 74. За, против, въздържали се, приема се. 573, 573 за, те са едни и същи повечето. Значи 573, 1, 4, 3, 5, 7, 4, и 44 и М по 75 за, против, въздържали се, приемат се. 575 за, 575 и 76 за, против, въздържали се, приемат се. Сега 100 64, 164 и е, 76 е, и 3, е, 46 за, против, въздържали се, приемат се. 570 за, против, въздържали се, отхвърля се. 572 за, Милан. Гласувайте за 5-7-0. Is closed. 24 3 abgelehnt. warum... Отхвърля се. Защо искаш да направим проверка, след като е очевидно 572 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 576 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146. Приема се. 578. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромисен предложение, четири страници по-нататък. Десето казахме компромис за против, въздържали се, приема се. Единайсто, поне две страници по-нататък, за против, въздържали се, приема се. 83-то на комисията по заетост, поне две страници по-нататък. Okay. Мерихте ли го? За, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Приемате. Приема се 178 и другите две, които са идентични с него. 179 за, против, въздържали се, приема се. Идентично с 660. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тъй като доста прескачаме, другите отпадат, 648 от, отпада. 180 за, против, въздържали се, приема се. 648 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, приема се. Nee, ist später gekommen. Ich kann es nicht ändern. Ist zurückgezogen. 655. Äh, Следващото е оттеглено. 655 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 183. За, против, въздържали се, приема се. 650. За, против, въздържали се, отхвърля се. 182. За, против, въздържали се, приема се. 661. За, против, въздържали се, приема се. 184 и 652 идентични прияти се, компромисното предложение и след това две страни 6, 674 за, против, въздържали се, отхвърля се. 675 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се. Шестотин за, против, въздържали се, приема се. 698 за, против, въздържали се. Проверка електронна на 698. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 697 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 701 за, против, въздържали се, отхвърля се. 702 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. Четири страници по-нататък. Комисия по заетост. 86. Няколко страници по-нататък трябва добре да потърсите, докато стигнете до това изменение. 86-то. Намерихте ли го? Можем ли да продължим? За, против, въздържали се, отхвърля се. 202. За, против, въздържали се, приема се. 17 на 9. За, против, въздържали се, приема се. 204. 204. Ja, das, das wäre die. Also, okay. Kompromiss 15. Dafür? 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 88 на комисията по заето, за против въздържали се отхвърля се, 90-то сега на същата комисия, за против въздържали се отхвърля се, 91-во за против въздържали се отхвърля се. Устно изменение, получили сте го. Седемстотин Нямате ли го на Катарина Неведалова? Устно изменение. Оттеглено ли? А, прекрасно. Оттеглено е 764. Тогава 765. За, против, въздържали се, отхвърля се. 766 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, приема се. Седемстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 768 и бюджет 13, за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 770 на Емил Стоянов, за, против. Нека да го проверим електронно. 17 13 angenommen. Приема се. 9.18 за, против, въздържали се. Проверка електронна. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към следващите изменения 771 и 2 и 3. Отхвърлят се. 16 компромис доста по-нататък. Кой е за 16-ти компромис? За, против, въздържали се, приема се. 782 сега. Две страници по-нататък. За, против, въздържали се, приема се. И 356. За, против, въздържали се, отхвърля се. 783 за, против, въздържали се, приема се. 784 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. 13 16 абгелент. Отхвърля се. Е, с последващото изменение аз съм за, 785 за, против, въздържали се, приема се. 787 за, против, въздържали се, проверка за 787. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 14 на 13 приема се. 93 на Комисията по заето за против въздържали се отхвърля се. 14 на бюджет за против въздържали се приема се. 797 за против въздържали се отхвърля се. И 357 за против въздържали се приема се. 919 за против въздържали се отхвърля се. И 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 920 20 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 798 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 18 на 12. Приема се 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега 101 на следващата страница. Емпл 101. За, против, въздържали се, отхвърля се. 217. За, против, въздържали се, приема се. И 360. За, против, въздържали се, отхвърля се. 807. За, против, въздържали се, приема се. 808. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 3 61. За, против, въздържали се, приема се. 809 на разделно първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се от контролна. Проверка електронна на втора част на 809 то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Емпъл 108 103 за, против, въздържали се, приема се. Следващото е идентично. 219 за, против, въздържали се, приема се. 811 за, против, въздържали се, отхвърля се. 813 за, против, въздържали се, отхвърля се. 814 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220. За, против, въздържали се, приема се. 812 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Следващата две страници по-нататък. Приема се. Нямате на следващата страница. 819 за, против, въздържали се. Отхвърля се 820 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 821 за, против, въздържали се. Проверка електронна. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 105 на комисията по заетост. Отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, приема се. Итре 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля. Прекратете гласуването. 21 на 9. Приема се. Бюджет 16. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 226. За, против, въздържали се. Приема се. 227. За, против, въздържали се. Приема се. 823. За, против, въздържали се. Приема се. 824 за, против, въздържали се, отхвърля се. 825 за, против, въздържали се, отхвърля се. 826 е оттеглено. Има устно изменение.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 Ivo, don't worry. Santiago, don't worry. It's okay. It is clear. Thank you very much. I hope you are in favor. Because I am in favor, it's important. Надявам се, че сте за. Аз съм за. Това е важно. Въздържали се. Дафюр. 809. За, против, въздържали се, приема се. 8, 27 и 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 8, 2, 9 за, против, въздържали се. Приема се. 830 за, против, въздържали се. Проверка електронна, моля, гласувайте. 830. Отхвърля се. И 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 366 за, против, въздържали се, приема се. 831 за, против, въздържали се, отхвърля се. 832 за, против, въздържали се, приема се. И 367 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. И 368 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. 833 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно е, изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 834 и 35 и 36 блок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 837 за, против, въздържали се, Електронна проверка на 837. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 10 на 17 отхвърля се. 841 за против въздържали се приема се. 234. Моля да ми извините.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 when we voted 234, we voted in favor. And 234 гласувахме за. А, след това ИТРЕ едно, но не е така. Не трябва да гласуваме по ИТРЕ едно, защото междувременно съм внесла устно изменение. Става дума за устно изменение 2 на следващата страница. 241 но 231 първо ще гласуваме. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигам до устното си изменение. Previous... ми идея беше да запазим ученето през целия живот. След това си казах, не, ще го променим. Това ще го включим малко по-късно. И поради тази причина в момента а, е, то присъства тук, но, както вече бе казано, тук няма противоречие. Ако искате разъм да има устно изменение, възможно е, може и тук да имаме устно изменение. Разполагате с текста. Имате ли го? Да, можете да си го прочетете. И така, моля, устно изменение. Гласуваме. Кой е за? Я. Yeah. Против. Кой е за второ устно изменение? Кой е против? Въздържали се. Добре. Вие, госпожо Бърнажие? Казах ви. Да, тук се посочва второ устно изменение от господин Алфонси е това изменение. Не, не, вижте къде е написан да бе преамбил на точка 3. Отхвърля се 241 и там пише устно изменение 2. It now comes to two or what? Uh, no, it's uh, on your amendment two. You did the oral amendment. It's correct here. You see two. Yeah. Amendment two. You have it now. Okay. Намерихте ли къде е? 240 за, против, въздържали се, приема се. Итре 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, Итре едно, гласувахме ли го? 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 47 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. 9.1 за, против, въздържали се, приема се. И 3.3 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 идентично, 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 252. За, против, въздържали се. 252. За, против, въздържали се, приема се. 253. За, против, въздържали се, приема се. 264. За, против, въздържали се. Електронна проверка, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 265. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 271. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 272. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 266. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2, 6, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка по трето. Моля, гласувайте. Приема се. 268 за, а, отпада. Добре. 273 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 273. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменението 274 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 5 за против въздържали се, приема се. Итре 5 за против въздържали се, отхвърля се. 276 за против въздържали се, приема се. 275 за против въздържали се, отхвърля се. 277 за против въздържали се, приема се. И 36 за против въздържали се, отхвърля се. 278 за против въздържали се, Електронна проверка ли искате по две? По ИТРЕ 6 се отхвърля. Искате електронна проверка ли? Добре, 278. Ще това vite, по мало. Окей, then I'm do it lentement. Merci, madame Vergia, je m'excuse. Добре, бавно ще направим това. Мога да говоря и на френски, ако искате. И 6, кой е за? Против, въздържали се, прие, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, на френски ми е доста сложно, казва председателката. Емпл 6. За, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. Дафюр. Емпл 7 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 281. За, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка ли искате? Добре. Моля, гласувайте по 282, край на гласуванията. Казах ви. Приема се. МПЛ 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 13 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 284 а, и отпада и следващите и 37. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 38. 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Ето. Отпада. 288 за, против, въздържали се. Приема се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289. Електронна проверка за 289. Край на гласуването. Приема се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо. За, против, въздържали се, приема се. МПЛ 11. За, против, въздържали се, приема се. Итре 9 За, против, въздържали се, приема се. 292 се приема. 8. За, против, въздържали се, приема се. И 10 За, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 303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 308 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 11 на 16 отхвърля се. 300 и Десето за, против, въздържали се, отхвърля се 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия текст, окончателно гласуваме. И така, моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 23 за, 1 против, 3 въздържали се. Мисля, че можем да поздравим докладчика. Моля, не ставайте от местата си. Продължаваме. Проекто резолюцията, бюджет 1.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 комисия, пропуснах да ви кажа това. А бюджет едно за, против. Кой е за изменението бюджет едно? Кой е против? Никой не вдигна ръка. Кой е за? За едно А. Кой е против? Ако сте против, моля, вдигнете ръка. Това е в края на списъка. Има още четири изменения, които трябва да бъдат гласувани. Това няма нищо общо с нашия текст, но кой е за изменение бюджет 1, кой е против? М електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. 13 на 13 отхвърля се. Бюджет 2. Кой е за? Кой е? е? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 на 13 отхвърля се. А, имате про процедурно предложение. Искам да се запише в протокола, че е, четири пъти председателката поиска гласуване и е, при е, видяхме три, е, при трите пъти гласуване, че е, хора гласуваха за измененията, някои от... и се поиска електронна проверка. Не може три пъти да искаме електронна проверка, това е манипулация. Аз не смятам, че това е манипулация, каза председателката. Повечето от колегите не знаеха за кое изменение става дума и за това направих това уточнение. Uh, Искам да добавя, че беше много объркано. Не беше ясно точно за какво се гласува, на коя страница и ние искаме да се повтори гласуването, защото не беше ясно какво точно казвахте, госпожо председател. Es gibt noch zwei Abstimmungen, die stehen auch da drauf, ganz am Ende. Виждате, че ни остават още два пункта, по които имаме да гласуваме. Не е много ясно наистина проекто законодателна резолюция. Кой е за електронно гласуване? Моля. Последна проверка електронна на резолюцията, проекто резолюцията. Моля, гласувайте. 21 за, 1 против, 3 въздържали се. И сега на проекто доклада. Моля, гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. 21 за, 1 против, 3 въздържали се. Ясно е. Благодаря ви за всички усилия. Благодаря и на комисията. В началото на дебата по тази програма обменихме малко остри думи. Und schwierige диск... имах, проведахме няколко дискусии, много трудни, е, така, обмян на, обмяна на мнения, но искам да изразя, да изкажа благодарност на моите сътрудници и смятам, че всички колеги би трябвало да се присъединят към, тази, към е, този израз на благодарност за взаимодействието и сътрудничеството и добрия дух е, в работата с колегите сега следващата точка от дневния ред, по, който по колегата Тикола от Финландия предложи да влезе в дневния ред. той, Хано, имаш да кажеш нещо на тема Европа за гражданите. ако обичаш, бъди кратък, защото предстои също гласуване. Joo, Извинете ме, че днес пристигнах на заседанието. Не беше лесно да се стигне до тук. Знаете за протестните действия. Благодаря за всичко, Дорис което предприехте по Еразъм за всички. Много важна е тази програма. Поздравявам ви. Искам да направя няколко изказвания. И сега ще започна с първото. Благодаря на колегите, които ми помогнаха. Доклада наистина е изпълнен с предизвикателства и ако всичко върви е, според очакванията с комисията и съвета, се надяваме на успех. И във всеки случай, дори и сега, имаме напредък. По конкретно доклада. Някои компании компромиси успяхме да постигнем. За съжаление, не с всички политически групи, но в крайна сметка това е част от нашето ежедневие. Има някои деликатни аспекти на темата. Разбирам, че е, днес има предложено устно изменение на френски език. Не зная френски език, но в крайна сметка това е част от политическия дебат и аз благодаря на колегите, които а, отстояваха компромисите. Благодаря на секретарията за помощта по доклада. Наистина всички много здраво работихме по него. Искам да спомена Мартин и останалите колеги от секретарията и да им благодаря за работата. Разбира се, благодаря и на екипа от Алди, от нашата комисия. Благодаря. Нека сега да гласуваме. Bevor wir abstimmen, muss ich noch äh, zwei Dinge sagen. Ich möchte alle daran erinnern, dass wir mit... Преди да гласуваме, искам да кажа, че е, с е, този доклад имаме сериозен проблем, а именно той не трябва да предучава в рамките на е, съвместното вземане решение, а от нас се иска да се съгласим и да приемем това, което е, комисията и е, съвета предлагат и аз, аз мисля, че една гражданска програма, програма за гражданите трябва да е, се а, е, приеме по различен начин, по друг начин. А, е, сега а, това все още не е решено, но ние ще следваме процедурата на съвместно вземане на решение по този доклад и а, а, ще продължим а, с, да подобряваме тази програма в трилога, както до сега. Искам да от е, да кажа, да изчета отново, понеже Хано каза, че не разбира френски, не е разбрал е, текста. Е, въпросните колеги от името на Ангуе са направили един, са предложили един доклад, мнение, становище на, на мълчинството и той ще е раздаден като приложение към текста противно на предишните е, документи от младсинството, Нгуе сега е, участва в работата по тази програма, за което съм им благодарна, е, но проявявам разбиране. Не мога да раздам текста, е, съжалявам за това, но просто исках да ви е, да привлека вниманието ви към това, че има проблем с е, текста за Ангое. Значи, е, да го изчета ли? Значи, ако госпожа Бержия иска да го каже, Бержия иска да каже, да разкаже за проблема, нека да го направи. Искам да разясня нашата позиция. този програма памет за историята или дълг за запазване на паметта, а когато политиците а, извеждат на преден план, план на този дълг да се запази паметта, трябва да дадат някои насоки. А ние сме против всички тоталитарни режими, независимо от формата им, от вида им. Знаете, че в групата има и бивши комунисти, не само в моята група, но ние не искаме да се пренаписва историята на изтока и запада. И този дълг би трябвало да се проявява по отношение на всички тоталитарни режими които са съществували някога на нашата територия и не трябва да се е, забравя, да се е, пропуска и е, памета за колониалните режими, а докладчика отхвърли това. Това изменение не го внасям аз, но участвах при изготвянето на компромиса. Аз държа да се запази традиционната позиция на комисията, първоначалната, да се говори за тоталитарни режими, а да не се поставя на една и съща плоскост сталинизма, фашизма, като се добавят само тоталитарните комунистически режими. Мисля, че и на изток, и на запад е имало тоталитарни режими, и на изток някои комунисти и демократи са заплатили с живота си борбата срещу фашизма. И едно от двете предложени изменения иска да постави на една и съща плоскост Холокоста и а, комунистическите режими. Това е абсолютно недопустимо от историческа гледна точка. И не е възможно да се поставя знак за равенство а, между нацизма, наистина имащ своите особености в историята, довел до Холокоста и а, трябва да се запази тази памет за всички евреи загинали в концентрационните лагери. Благодаря. Няма да обсъждаме въпроса. Темата заслужава дискусии, но трябва да посветим отделно заседание на това. Е, това просто беше обяснение защо е, това е становище на мълзинството в е, тяхната група, просто за сведение. Сега да минем към гласуването. Докладчика Авко А1, докладчика е същия, за, против, приема се. Приема се. 14 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 6 за, против, въздържали се. Приема се. Все изменение за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Авко 10 за, против, въздържали се, приема се. Сто петдесет и шест за, против, въздържали се, пада. Nineteen, dafür. 19 за, против, въздържали се, приема се. 159 същото е. 165 за, против, въздържали се. Може ли да проверим с електронно гласуване? 165. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 10 за, 12 против. При, е, отпада 160 за, против, въздържали се, пада. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 167, 11, либе 9, за, против, въздържали се, приема се. 166, за, против, въздържали се, пада. 167, за, против, въздържали се, приема се. Отпада. Компромис 9. За, против, въздържали се. Приема се. 168 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се. Приема се. 170 за, против, А не, то пада. 170 пада, тъй като компромис 9 е прият. Бюджет 6 за, против, въздържали се, приема се. Либе 12 за, против, въздържали се, приема се. 24 и 172 за, против, въздържали се, приема се. Либе 13 за, против, въздържали се. Можем ли да го проверим с електронно гласуване? What is closed? Край на гласуването. Седемнайсет за, 10 против. Приема се. Алде има един глас в повече. Един е гласувал в повече. Ok. Ok. No. Scusi, io voto con la sinistra qui. Sì, no, no, no. Eh. Извинете, аз тук гласувам с е, левицата. So she was voting as well. Okay. Добре, казва председателката. 26 за, против, въздържали се. Приема се. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 12. На следващата страница. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля гласувайте електронно. Авко 12. Край на гласуването. 18 за, 6 против. 174 за, против, въздържали се, пада. 28 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, пада. 176 за, против, въздържали се, Можем ли да проверим 176-то, моля, електронно гласуване? Край на гласуването. 22 за, 3 против. Приема се. Авко 13. За, против, въздържали се. Приема се. 177. За, против, въздържали се. Проверка. Моля гласувайте електронно 177. Край на гласуването. 11 за, 15 против. Пада. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Авко. 16 за, против, въздържали се, моля, гласувайте електронно. Авко 14 за проверка. Край на гласуването. 20 за, 6 против. Моля ви, ясно гласувайте. 178 за, против, въздържали се, пада. 179 за, против, въздържали се, пада. 15 на Либе за, против, въздържали се, пада. 181 и 31. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Електронна проверка. 181 и 31. Край на гласуването. 17 за, 7 против. Приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се. Електронна проверка на първо устно изменение. Край на гласуването. 19 за, 6, 6 против бихме могли да спестим време, ако добре вдигате ръце, за да мога да преброя. И така продължаваме. За, против, въздържали се, прихва... приема се. 187 за, против, въздържали се, пада. Либе 21 за, против, въздържали се, пада. 207 за, против, въздържали се, пада. 208 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, пада. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Авко 15 за, против, въздържали се, пада. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Компромис 11. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 189 за, против, въздържали се. Моля да проверим електронно гласуване. Край на гласуването. Трима за, 18 против, отхвърля се. Либе 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласувайте Край на гласуването. Приема се 17 за. 196 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Авко 19 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 200 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 8 против. Приема се. 201 за, против, въздържали се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Либе 22 за, против, въздържали се, Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 212. За. Против. Въздържали се. Приема се. 213. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. Край на гласуването. 13 за, 12 против. Приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и две за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно. What is closed? Край на гласуването. Merci bien. No. So, 13 zu 11 abgelehnt. Was waren das hier? Отхвърля се с 11 на 13. 221 за, против, въздържали се, приема се. Либе 24 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Либе 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 26 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, Проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Шестнайсет за, седем против. Приема се. Бюджет 8 за, против, въздържали се. Приема се. Предложението на докладчика за, против, въздържали се. Това е 223-то. Приема се. 46-то за, против, въздържали се. Приема се. Така че и другите се считат за приети. Бюджет 9 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Значи тук не трябва да се гласува. 50 е следващото за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се. Приема се. 240. Искате нещо да проверим ли? 238. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 9 против. Приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 52. Край на гласуването. 14 за, 10 против. Приема се устно изменение 2. всъщност компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. 27 авко за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Либе 30 Авко 27. За, против, въздържали се, приема се. Либе 30. За, против, въздържали се, приема се. 57. За, против, въздържали се, приема се. 31. за, против, въздържали се, приема се. 58 две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка за втората част на 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 9 против, приема се. 255 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. 256. Край на гласуването. 9 за, 13 против. Отхвърля се. 60 за, против, въздържали се. Проверяваме 60-то. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 14 за, 9 против. Приема се. Авко 29 за, против, въздържали се. Приема се. Либе 32 за, против, въздържали се. Приема се. 61 за, против, въздържали се. Приема се. Авко 30 за. Това пада, нали? Две, пет, осем за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Либа 33. Не. 2, 5, 9 гласуваме. Което също пада. Тогава гласуваме Либа 34 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Авко 32 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Авко 33 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте либо 36 електронно. Край на гласуването. 17 за, 6 против. Приема се. 66 за, против, въздържали се. Приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Следващия блок не се гласува. Преминаваме към 70. За, против, въздържали се, приема се. Седемдесет едно до 77. Може ли като блок да гласуваме? За, против, въздържали се, приема се. Ако следващото не гласуваме. Сега 79. За, против, въздържали се, приема се. От 80 до 95 може ли да гласуваме амблок? Коментари се правят в залата извън микрофона. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за, против, Гласуваме амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За, против, въздържали се, отхвърля се. 38, сега либе 39? За, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се. Електронна проверка на 97. Край на гласуването. 12 на 12. Отхвърля се. 98 и Авко 2 е за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се. Електронна проверка на 99-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 9. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либо 1 за, против, въздържали се. Електронна проверка на Либе 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 9 за, 15 против, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Авко 4 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Другите са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 6. Сега преминаваме към Либа 3. Е, за, против, въздържали се, приема се. Авко 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17. За, против, въздържали се, отхвърля се. 125. За, против, въздържали се, отхвърля се. 8. За, против, въздържали се. Електронна проверка на 8. Моля, гласувайте. Искаш ли вече? Край на гласуването. 15 на 7. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Изглежда пада. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Авко 6 за. Против. Въздържали се. Отпада. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 12 на 12 отпада. Авко 7 за, против, въздържали се, приема се. Авко 8, за, против, въздържали се, отхвърля се. 131, за, против, въздържали се, отпада. Авко 9, за, против, въздържали се, приема се. 132, за, против, това пада. Тогава либе 5, либе 5, за, за, против, против, въздържали се, да го проверим електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Това беше по Либе 5. Приема се с 16 защо 8. Бюджет 3. За, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, това отпада. Това го бяхме приели. 11. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4. За, против, въздържали се, приема се. 136-137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. 138. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отпада 12 срещу 12. 139 за, против, въздържали се, отпада. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 100, 144. За, против, въздържали се, отпада. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17, е, прието с 17 срещу 5, е, с един въздържал се. Същата процедура като преди имаме в е, проекта, в, е, е, това е проекто законодателна резолюция. Сега трябва да гласуваме за бюджета. бюджет 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2, за, против, въздържали се, приема се. Сега е, окончателно гласуване по, по проекто законодателно решение. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 срещу 4 и 3 въздържали се. Приема се. Благодаря. Благодаря много на Хано, на всички за компромиса, който направихте и за това, че е, взехте предвид казаното. Хано, искаш ли да кажеш нещо? Финландия. Благодаря на всички колеги. Съжалявам за недоразумението, което се получи. Аз бях разбрал. Доколкото разбирам, всичко, което не си разбрал, е, остава неразбрано на даден етап. Идеята беше, че трябва да има европейско измерение, е, така че тук вече ще трябва да се включат и други групи. Благодаря на всички. Благодаря на всички, които гласуваха. И от тук нататък на добър час. Е, е, комисията взема предвид това и с комисията и съвета ще продължим процедурата. Сега да минем на точка 9 от дневния ред. Everybody who wants to, to speak should go out. Моля разговорите навън. Разговорите извън залата. Също се отнася и до другите комисии, до НГУЕ, който... Окей. Okay. И така стигаме до девета точка по дневния ред. Това е Европейската столица на културата за Европейски столици на културата за периода 2033. Днес започваме работа по този документ и както всички знаете, е тази европейска столица е, един, е ключова програма в нашата културна политика. Тук не става дума само една, един град да се представи една, е, и в него да се покаже европейската култура е, и разнообразието на европейската култура. Важно е чрез тази програма, важно е да работим интензивно по тази програма и е, така, че в годините след 2019 защото до 2019 вече държавите са определени, в които ще бъдат столиците. Така че от 19-та нататък е, е добре да знаем дали ще, е, как ще организираме нещата. Един е, град, една държава в годината или две, на 6 месече, на цяла година, да, за да можем, като определим така рамката, да действаме интензивно по самата програма Марко, имаш думата. Отново моля колегите, колегите да запазят тишина. Мартин, господин вице-президент, моля тишина. Марко. e anche grazie per aver eh, accolto la mia richiesta. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че изтеглихте тази точка от дневния ред. Е, по-рано, защото трябва а, е, да участвам в гласуване в комисия Либе, пък съм докладчик е, в Сянка. И така по този въпрос. Предложението на комисията е много добро и ние можем да го използваме като база на нашата дискусия. Срещнах се с представители на комисията, благодаря им Всъщност диалога вече започна между нас. Смятам, че дискусията по този въпрос трябва да се опре на постигнатото, така че да очертаем основните насоки за следващия етап. По отношение на европейските столици на културата, тези градове приемат много туристи, посета, посетители, но разбира се, това е през годината, през която са столици. Следващите години намалява притока на туристи. Така че ние трябва да отчетем този факт така че градовете да бъдат атрактивни за по-дълъг период. Да речем, градовете, в които се организира Олимпийски игри, поддържат един приток от посетители 7 години след провежданото мероприятие. И Инвестициите в столицата на културата като че ли не са толкова плодоносни. Една трета от градовете, които са били столици на културата, в крайна сметка нищо не са получили, инвестирали са собствени средства, а една трета са успели да получат и печалба от направените инвестиции. И така опита от миналото показва, че е необходимо гражданското общество да се включи е, на доброволен принцип в организацията на дейностите в столиците на културата. Бих искал да повдигна а, два въпроса и да направя всъщност две критики на предложението. Първо, що се отнася до периода. Днес трябва да обсъдим предложение, което ще е в сила до 2033 година. Не знам дали нашата работа тази година и другата е, ще бъде в сила е, след 20 години. Знаем, че всички европейски програми имат 7 годишен срок на действие. Не можем да си представим как през 2033 година ще действа е, културна столица. Наистина, това е твърде амбициозна задача. Може би е добре да се спрем на някаква междинна дата, която да се изготви доклад на постигнатото, да се направи преглед на осъщественото. За сега нямаме и финансови гаранции за този е, твърде дълъг период до 2033 година. Един милион Ma е, in mancanza di un quadro multiannuale. Евро е, ще бъдат предоставени на избраните градове, но в рамките на многогодишната финансова рамка за близките години много трудно можем да предвидим развитието на финансовите аспекти до 2033 година. Не знам какво смятат колегите, дали и те срещат подобно затруднение, дали са съгласни с мен. Какво бих могъл да добавя още? към съобщението на комисията. Трябва да подчертаем наистина участието на гражданското общество, трябва да бъде то насърчавано. Това е наистина много важно за успешната дейност на Европейска културна столица. И в предложението на комисията Трябва да се подчертае този аргумент, е, той е, да бъде важен елемент е, при решението, което ще вземем. Избраните градове трябва да бъдат за пример по отношение на всички елементи, прилагането на Лисабонския договор, събирането и третирането на отпадъците, например, околната среда, това, което ние искаме за всички наши градове. И наистина Европейската културна столица трябва да бъде град за пример, град модел. И също така е добре тези градове да имат сътрудничество с други европейски градове през годините наистина да бъде част от мрежа, така че да бъде привлекателно ядро за всички европейски граждани. Имали сме подобни примери. Европейски културни градове с отлична програма, но без необходимата инфраструктура или поне не на такова равнище, на което да може да приема европейски посетители. И а, понякога има противоречие и недоволство от страна местното население Прямо приждащите е, посетители, тъй като не има е, на лице е, подходящата инфраструктура. Освен това, трябва да има и устойчив характер, така че не се иска от европейската културна столица да живее интензивно само в продължение на една година, когато е такава столица. Трябва да има и политическо съгласие между политическите сили, които да приемат тази кандидатура. Извън политическата сила, която управлява в момента. така че това да бъде кандидатурата на целия град, на представителите на всички политически сили. Би било уместно също така с оглед на този милион и половина евро, размера на бюджета, а това трябва да се потвърди в по-дългосрочен план – а, така че избраният град а, да се ползва и с по-добър достъп до структурните фондове. Това, което е предвидено за този град, за целият регион. Така че да се ползва приоритетно този град от тези средства. Бих искал също така да се включи и е, научно-развойната дейност. Е, градът, избраният град за културна столица да може е, да развива и този сектор от своята дейност с оглед на европейското измерение, разбира се. И така изложих ви някои въпроси, съвсем накратко, разбира се, защото това е първа дискусия по този въпрос. С интерес ще изслушам изказванията на колегите, но исках да подчертая именно тези аспекти предложението на комисията, което, както казах, намирам за твърде добро или поне отлична база за нашата работа. Е, Мари-Терез от Петра. Мари-Терез и след това Петър. Благодаря на Марко. Е, Благодаря, Дорис. Това наистина е отлична новина че ще продължи тази дейност европейските културни столици. Участвала съм в делегации, посетихме някои от кандидатките, както и избрани за европейски културни столици. Това е дълъг опит със своите предимства и недостатъци, както и ограничения. Така че днес трябва да намерим съответните мерки. Разбира се, не трябва да пренебрегваме бюджетния проблем, още повече в период на криза. Още един проблем приоритета, който се отдава на туризма пред други сфери на дейност и също така устойчивия характер на постиженията през тази година, които би следвало да продължат и следващите години. Марко очерта основни насоки на нашата дискусия. Наистина, избора им за Европейска културна столица е много важно за избрания град и в културната, и в социалната сфера – аз работя в Комисията за регионално развитие и що се отнася за преструктурирането на градовете, е, това, този избор е, е предимство, не винаги, разбира се, но е, доста често това е възможност да се осъществи преструктуриране, да се преустрои градостройствен план градът. Това може да доведе и до много важни последици в сферата на инфраструктурата, в сферата на туризма, разбира се, това е очевидно, както и не толкова видими а, промени, включването на а, местните субекти а, и в средносрочен, и в по-дългосрочен план. А, Естествено, както подчерта и Марко, европейското измерение не винаги се включва и наистина трябва да помислим над критериите, които могат да доведат до по-голям успех и по-траен. Какво може да предложи Европа за това тези инвестиции, които ще се направят, да имат по-дългосрочни последици? Е, подчертах бюджетните затруднения, да речем е, Марсилия 2013 година. Мисля, че бюджетът е над 600 милиона евро. А, тези милион, този милион и половина наистина едва ли не смехотворен. Е, не може много да, да помогне. Дори и като лостов ефект. Можем ли тук да правим предложение по отношение на бюджета? Може би някаква взаимодопълняемост с другите програми, регионалното развитие по-специално и структурните фондове. Освен това, често се казва дали не е по-добре да имаме само една европейска културна столица през годината, не няколко това ще увеличи предоставения бюджет, но така ли иначе това е капка в морето. Благодаря, Петра. Благодаря, благодаря и на Марко за представане на темата. Първо искам да извина колегите, които не можаха да присъстват днес. Те ми нахвърлиха няколко точки, които да кажа вместо тях. Те биха искали е, да се наблегне на това. Много важно е да се запази хронологията на този лист, е, който, списък, който комисията е предложила в е, процедурата във връзка с културните столици защото е, това в противен случай ще усложни много процедурата. Каталин е, иска да каже, е, набляга на ново формулираните, е, предложени от комисията критерии. Тук също е, трябва да се е, от самото начало да, се, да е ясно какви са изискванията към кандида, е, столиците и страните кандидатки, за да имат ясно, да са ориентирани какво се очаква от тях, когато формулират кандидатурата си. Е, значи след това въпросът за развитието на града, за дългосрочния ефект върху развитието на този град, е, това също трябва да се има предвид, е, както и участието на гражданството в тези инициативи, свързани с столиците на културата. Много важно, важно е, важен и Марко вече каза въпроса за бюджета. Ние отново искаме да привлечем вниманието ви към това, колко трудно е е, за е, да се организира една такава година. Ние като е, това е сложно и трудно дори за Европейския съюз като такъв, да не говорим за отделните държави членки. И две бележки от формална гледна точка да направя. Не смятам, че е приемливо комисията в бъдеще да избира тези столици на, на е, културата и да измъква от ръцете на парламента и съвета тази инициатива. Смятам, е, че това е, е инициатива е, на Европа, за да можем чрез културната политика на държавите членки, но и чрез на регионална и на местно равнище да се ангажират съответните фактори и да им се възложат съответните отговорности и за това именно е, изхождайки от факта, че културната политика е една важна политика, почиваща на принципа на субсидиарност, е, трябва да запазим правомощията на е, държавите членки и което означава и финансово от тук нататък да се помисли какви ще са критериите, да се променят и критериите за журито, е, за участниците в журито, за да. И още нещо. Е, от опит от миналите години знаем, че е, ето, например, е, комисията в своето предложение каза, че културните, е, културните градове не са просто само градовете, те включват и окол, околностите, но това е малко така мъгляво понятие регион или за регион или говорим. Ако си помислим за 2010-та, не беше столица, цял регион на културата беше и това беше наистина един много успешен проект. Така че смятам, че такива културни региони в Европа трябва в бъдеще също да са възможни. Е, понякога е, става дума и за трансгранични е, региони и мисля, че такива възможности също трябва да се предвидят в бъдеще за това именно околности, умланд, за мен е твърде тясно е, понятие. Смятам, че е, такъв беше случая с е, Рурската област. Смятам, че трябва да говорим по-скоро за региони и трябва да формулираме по-ясни критерии за това докъде е столица докъде е, не. Е, благодаря. Е, знаете, е, е, как стоят нещата с културните столици. Когато Марко казва, че трябва да е, мислим за по-добро развитие на тези градове, тук не става дума, разбира се, да се е, развива града, е, е, а, а не става дума да се е, е, организират някакви внушителни, впечатляващи е, мероприятия, а да се е, въвлече и гражданството. Е, в това отношение парламентът до сега беше е, много полезен, работи много успешно. Просто сега получихме една нова насока да мислим за устойчивостта, за социалното включване, за, на гражданското общество и така нататък. Проблемът е това, че даваме 1,5 е, милиона за това, това е капка в морето, разбира се, но, но това е, е организация, инициатива на Европейския съюз този град представлява съответната нация, е, държава. Е, значи тази нация трябва да има интерес е, в това тази инициатива да успее, защото този град е прозор, витрината на тази нация. Е, за това е, сега това е някакси компенсация за това, че не се получават е, достатъчно средства. Сега това, което каза до 2033 ние от 20, от 2000 започнахме, сега сме 27 държави, до година ще стане 28. Ако е, всяка е, е, държава трябва да има такава столица и сме 28, значи трябва да раз, разтегнем срока отвъд 33-та. Сега ако заковем от тук нататък 15 години, нашите правителства и е, парламентите е, не, не, няма, ще, няма да са съгласни, е, ако ново пристигне, ако още 2000-та говорихме само за 15-те, ето 10-те, които се присъединиха, нямаше да имат възможност за културна столица, така че възприехме тази практика една от Запада, една от Изтока. Е, сега трябва да помислим дали да продължим с тази ротация, е, за този вариант да мислим или някакъв друг. Дали да се три, е, например, ако има трансгранични възможности, дали да е, ако регион, не разглеждаме региона като вътрешен само в една държава, но ако един регион обхваща град е, в е, една, друга и трета държава, тогава можем да е, включим и да, да отхвърлим, така да се каже, да отметнем три държави в една година това, което а, е, беше възможно в началото на 80-те години, например Европейски месец на културата, трябва да помислим и за това. Това също може би ще е добра идея е, и това ще даде а, е, тласък други държави да се ангажират по-интензивно в а, тази област. Сега за структурните фондове. Аз също смятам, че е, когато говорим за устойчивост, за е, включване, е, тук говорим и за заетост, разбира се, тук можем да вървим в рамките на културните фондове трябва да имаме предвид е, е, и тази възможност. Трябва да кажем, разбира се, на е, правителствата, че тук не става дума за 1,5 милиона, но ако само и че ако имате съответните проекти, те могат да отидат по други, да се финансират по други програми. Е, много неща трябва да се обсъждат, но не трябва да бавим нещата, е, топката, защото ни трябват 5-4 е, държавите имат нужда от 4-5 години и даже 6 години предварително време за подготовка на столицата култура. Така че ние трябва да побързаме с идеите си и организацията. Комисията аз говорих с хора, те говорят за, от комисията предлагат една процедура на, на концентрация на, на дейностите. Бих искала да зная какво може да ни каже комисията по тази програма все още това е на етапа на брейнсторминг. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви за позитивното отношение относно продължението на схемата. Благодаря и за казаното относно нашето предложение. Някои най-общи думи ще споделя с вас, след което ще направя и по-конкретни коментари по повдигнатите въпроси. Първо, да, потвърждавам, че това предложение се основава на много научно-изследователска работа и допитвания и консултации. Проведохме голямо допитване, Освен това, проведохме и специална конференция, посветена на темата. На темата направихме и независима оценка, а освен това, включихме и нашия опит в комисията. Защото ние наистина сме една жива памет. Ние винаги правим необходимата оценка, когато се изпълнява дадена програма. Така че включихме всичко това в нашия анализ и излякохме полуки от консултациите и от нашия собствен опит. Защо сега правим предложението толкова рано? Както и е, уважаемата председателка каза, Искаме да има продължителност и приемствено с схемата от 2020. Самата, самия конкурс започва 6 години по-рано и за това всъщност правим своето предложение сега, точно преди 2014 година. Като цяло можем да кажем, че сегашната схема работи добре. Не е необходимо да се внася някаква драматическа промяна. Но във всеки случай струва ни се, че е съвсем разумно да стъпим на опита си, така че да предложим някои подобрения в интерес на градовете и на самата програма. Сега, наистина, самото заглавие, самото наименование носи изключително голям престиж на градовете, но това не става автоматично. И именно това искаме да бъде в фокуса на новото ни предложение – Бихме е, желали наистина всяка една европейска столица на културата да остави и ярка следа. Но освен това, ни се иска също така и всяка, е, всеки град кандидат за е, подобно подобен, подобно титла, подобно положение, в крайна сметка да извлече полза от цялата процедура. Има пет основни проблема, на които искаме да се обърне внимание в новото ни предложение. Едното е да има стимули за по-голям политически стабилитет между унези, които кандидатстват и унези, които в момента са столици. Както казах, конкурсът започва 6 години по-рано. 4 години е подготовката вече за града, който е спечелил титулата столица на културата и всичко това е много важно, за да може да се управлява града и да се управлява бюджета на града. Това е първият проблем. Вторият. Някои градове имат по-слаб план за наследството, което бихме желали да се усъвършенства. На трето място е, е европейското измерение, което не винаги прозира в програмите. Бихме искали да се а, лансира. Това не е национална столица, а европейска столица на културата. На четвърто място необходимо е да се усъвършенства оценката, за да можем да разполагаме с наистина надежни данни. Бихме искали това да бъде вменено като задължение, за да може в крайна сметка да се направи оценка в дългосрочен план на въздействието, какви са ползите за туризма, например, които ще продължат е, да бъдат факт и след като изтече въпросната година. На следващо място, необходимо е да има наистина висококачествени столици на културата. Вече 27 години продължава а, този конкурс. Ние изключително държим на престижа, който носи той на столиците на културата, но е необходимо наистина да има а, качество в всички тези процедури. Сега някои коментари ще си позволя да направя показаното включването на гражданското общество а, все повече в процесите. Да, това е включено и в нашето предложение. Имаме по-подробни критерии, за да може гражданското общество да участва в процеса на кандидатстване и на изпълнение, а също така да се включи и местния културен сектор в хода на изпълнението на програмата защото по този начин именно се поема отговорност в хода на подготовката, изпълнението, а и след това. И по този начин а, се получава едно а, международно измерение, което се развива културата на конкретния град. Много важно е наистина събитието да достигне до всички е, слоеве на обществото, включително мълцинствата и хората които са в уязвимо положение. По въпроса а, как точно ще се развият нещата от 2020 до 2033 година, ние ще направим три а, отделни независими оценки на процесите през 5 години за този период и ще докладваме, разбира се, на съвета и на комитета на регионите относно констатациите на тези проучвания. По отношение на това дали градовете имат съответната инфраструктура, за да бъдат домакини, дали имат капацитет да изпълнят програмата. Ние е, не бихме искали да дефинираме град, е, е, който да отговаря, например, на някакви цифрови измерения, като брой население, например. Необходимо е да има нужния капацитет, за да поеме и изпълни програмата. Необходимо е да има устойчивост на програмата, както вече казах. Първия записан критерий е за дългосрочната стратегия – няколко аспекта се включва тук, разбира се, но включваме и задължението за града в хода на кандидатстването да има стратегия за развитие на културата в града и това да бъде един многогодишен, дългосрочен процес. Защото дори градът да не спечели, цялата тази процедура ще има отражение върху социал-економическото и културно развитие на града. По въпроса с финансирането. Не е голяма сумата, с което се разполага, но важно е да не се забравя, че в крайна сметка важно е да се получи титлата столица на културата. Това е нещо важно за, да речем, музеите по света, защото те могат да включат именно подожен града. 1,5 е, милиона относително голям грант за културни програми, но е вярно, че в някои градове получават много средства от структурните фондове, 15 до 100 милиона дори евро и ние също бихме искали и кохезионните средства да се използват. има много други е, титли, които е, се е, печелят без изобщо те да са финансирани, така че някои столици, например Лил, казва, че е генерирал 8 подобни за една година, което пък е носи престиж и други ползи за градовете. Нека да имаме предвид това. Защо а, предлагаме комисията да определя не съвета за момента? Ами защото по този начин тълкуваме Лисабонския договор. 291 член трябва е, по смисъла на този член да бъде акта за изпълнителни правомощия и а, е, при а, е, когато става въпрос за културно наследство, положението е същото. Така че това е едно, една препоръка, направена и от независимите експерти. Това е правната страна, но от практическа гледна точка, ако по този начин подходим, ще скъсим периода, защото целият процес отнема 8 месеца. Даването на препоръката до пълно възлагане. Ние можем да намалим обаче този е, период до 2 месеца с тази процедура, която предлагаме. Защото наистина през този период градовете се обявяват за град кандидат столица и това малко обърква инвеститорите, когато периода е по-дълъг. На последно място, по отношение на това, как, дали може да се използва терминологията регион. Ние използваме терминологията за град в сегашната правна основание е точно така, но се включва и околността му. Така че на практика работи този подход. Предпочитаме сегашното определение, защото не всички а, държави имат на практика вътре региони така че по този начин е, в, е, в своето устройство, така че по този начин според нас е, по-добре се отразява цялостно спецификата. Благодаря за търпението ви. Председателката, благодаря. Искам само нещо да проверя. Съветът ще може да каже коя държава, кои градове получават титлата столица. Комисията ще участва в този процес да 2018 година, да речем, страната Хик ще обявява с град, който е столица на културата. Остава ли това в сила? Ако правилно ви разбрах, вие говорите за реда, географската ротация. Така ли? Това е приложение едно. Ами законодателя ще вземе решение съвета и вие ще участвате в взимането, взимането на решението. Ние сме направили предложението на трите принципа, но разбира се, законодателите ще решат дали ще се е, запази този, това предложение или не. Правилно ли ви разбрах? No, yeah, es, es geht ja gar nicht um den Inhalt. Der Inhalt. Не, не говорим за съдържанието. Um, um, um. Говорим не става дума за съдържанието, а за държавата, страната, която 2013-2011 е, ще бъде домакин. Тук е, не, е, не, не става дума за това да се, дали ще се вземат решенията в съв, процедура на съвместно вземане решение, а просто да се знае коя държава в коя година ще има право да предлага град. Това е базата, върху която ще стъпим. Толкова ли трудно се разбира това? Да се определи реда на държавите, които могат да бъдат домакини на, на конкурса. Това е, е приложение на е част от правното е, предложение. Значи парламента и съвета могат да е, приемат нашето предложение, могат да направят изменения, но всяка държава членка е, трябва да организира националния конкурс. До сега не сме правили така. До сега съвета го правеше. Не. Е, списъка на държавите, начинът по който ще се ротират в момента, е, е, е приложение към предложението на, на комисията. Законодателя го гласува тогава. Аз казвам председателката, все пак все още не мога да го разбера съвсем. Но въпросът за региони, Знаете, комисията не беше особено доволна през последните години, когато от Люксембург казаха, ние сме толкова малка е, държава, е, участвахме два пъти, сега отново ни идва реда, бихме искали да въвлечем и съседните е, страни. И те е, включиха един е, район във Франция, Мозел, и е, от Германия, Зарланд, и едно парченце от е, е, е, Райнланд-Фалс, и едно парченце от Белгия. Е, според мен това е нещо, върху което заслужава да помислим в бъдеще. Но това не е свързано с. А, а, а, околностите на града. Може, а, е, например, а, е, в такъв случай, а, ако се възприеме тази идея, три държави ще бъдат отметнати от списъка защото една държава, на която идва рода чак е, реда през 10-20 е, години, е, именно по този начин може да се реши проблема. А, да вземем Ахен и Мастрихт. Ако, ако Мастрихт би бил столица на културата, те могат да приобщат, да кооптират Ахен, тогава Германия се, е, също е, е, е отметната и Холандия, значи две държави. Значи трябва да потърсим една по-гъвкава е, формула от днешната защото сега като заковем от тук в тази година еди коя си държава и така нататък. Трябва да сме по-гъвкави. Комисията отново. Е, да, аз е, смея да твърда, че сегашната система е доста гъв, което Люксембург успя да включи е, регион. Но за нас е важно един град да бъде ясния водещ, да бъде водещ. Оттам нататък ще бъдем гъвкави. Не може региона да бъде, да, да възприеме идеята, защото тогава ще бъде неравностойно но, състезанието. Някои държави няма да имат имат а, е, такива региони. Ето при Люксембург случая а, е, беше така. А, е, бяхме гъвкави и можаха да, да кооптират а, околни а, региони. А, но е важно единия град да си остане водещ е, защо не бихме искали е, да заложим като изискване това градът да е, има градове партньори в другите държави? Задачите, сложността на управление и без това е сложно сега да имаме подкрепа от различни партии за един регион. Ако включим три, нещата ще станат много сложни и има рискове. Но аз продължавам да твърдя, че в момента системата е доста гъвкава. Петра, аз е, искам да кажа нещо за регионите. Е, мисля, че тази е, аргументация проистича от нашия опит. От 2010-та, макар че тогава официално не можехме да го на, да, на, да наречем нещата така, е, е, ние е, много спорихме за това какво означава точно регион. Тук не става дума за един административна единица, регион, институциони... административна единица. Става дума общности да се включат поради географската близост, за да осъществят такива важни проекти. И това беше за Рурската област 2010 година случая и много добре добре функционира. Много добър пример беше това. Региона беше повече от един град и повече от околностите на града. Frauen die die da möglicherweise mit verbunden sind, auch durchaus selber zu lösen. Това Важно е тук е, в самия регион да има, е, да се засили разбирателството е, и взаимодействието. Затова аз моля комисията да прави повече гъвкавост и да, даде възможност при тези трансгранични инициативи, както например Ахен и Мастрихт, не да, да фигурира само Мастрихт като културна столица на Европа, но Ахен също да бъде с столица седмица е, по същия начин. Така че всички участващи е, градове да усетят ползата от е, това, че са, че са столици на културни столици на Европа. В този смисъл наистина повече гъвковост е и нужна и е желателно да има такава. Само да поясня, че всъщност 2010 есен е, е, е, столицата беше Есен от името на Рурската област. Само да поясна, така че фигурираше град от името на региона. Да, една доста оживена дискусия се развихри. Може да си представите, когато започнем да правим списъка, какво ще бъде. Марко, Само да добавя, че ще трябва да работим по тези въпроси. В Италия за 2019 година има няколко кандидатури, няколко града кандидатстват и те, разбира се, са включили и регионалния аспект в кандидатурата си. Създава се мрежа която е важна не само за града, конкретно, а за цялата околна прилежаща територия. Така че този трансграничен характер трябва да бъде обмислен, как можем да го включим. възможността да си сътрудничим успешно с докладчиците в сянка е важна. Благодаря. Благодаря ви за тази дискусия. Ще се проведе тристранна среща по въпроса. Не знаем все още с какви средства ще, разпоре... Е, ще разполагаме. Сега нека да преминем към точка 8. Силвия, чуваш ли ме? Имам известен проблем. Okay. Сега, е, е, е, е, зная, че вече са проведени три е, срещи на е, е, докладчите в Сянка. Аз мисля, че не сега е момента и мястото да обсъждаме предложенията за изменение, така че ще помоля няколко думи само за този проблем да бъдат казани, тъй като днес ние не можем да направим нищо, да придвижим това досие, тъй като колегите, колегите не присъстват и се води, а преди това е необходимо да има интензивни преговори в по-тесен кръг. Ще помоля колегите колегите само да маркират е, проблемите. Колегите само да маркират е, областите, където има проблеми. Благодаря, госпожо председател. Наистина съжалявам, че колегите не присъстват. Въпреки, е, че има някои от докладчиците в сянка, както и представители на комисията, но във всички случаи няма да разглеждаме сега тези 400, близо 500 изменения. Просто ще се възползвам от ситуацията да помолим докладчиците в сянка да подчертаят най-важните аспекти, както и комисията. Това, което смятат за приоритетно и което ще се обсъди в е, хода на последващите разговори. Благодаря на колегите за участието им, всички тези изменения, както и на съответните комисии. Много са тези изменения е, по текста на комисията. Някои от тези изменения Е, биха могли, да бъдат е, групирани тематично и за да не отнемам много време, ще подчертая само, че някои от измененията е, подчертават необходимостта, желанието да се направят по-видими двете програми в рамките на Творческа Европа Всъщност бихме могли да оформим четири групи изменения. Първата група цели обогатяване, понякога се навлиза прекалено много в детайли, но се подчертават специфичните аспекти в този текст. Повече специфични цели се включват, някои по-прецизни определения и мерки. Е, на колегите от НП, измененията имам тук предвид и други. В някои случаи тези а, изменения се позовават на известни понятия, но това ще усложни, ще отежни текста. И може да се обсъдят е, възможности за компромис. Има изменения свързани с междукултурния диалог, разширяване на аудиторията, участие на средните и малки предприятия в сектора на културата Сдруженията с нетърговска цел също така, господин Биски подчертава това. Трябва да се намери баланс между тези изменения. Е, включително и програма Култура, която включва и участие на микропредприятия. Но съм убедена, че ще постигнем нужния баланс. Е, други колеги подчертават необходимостта и приоритета в аудиовизуалната сфера. Тук също трябва да се балансира програмата Култура и програмата Медия. Е, впрочем, много от колегите подчертават тази необходимост. Други въпроси, е, които се нуждаят също от компромисно предложение от различни колеги, е, които подчертават, поставят ударението върху културното наследство и економическите и конкурентни критерии. Госпожа пак би желала в преамбилната част да се включи идеята а, културните посланици, много ми допада тази идея, впрочем. А, както и изобщо темата с наследството, не само културно, а аудиовизуално. Има, разбира се, и други изменения, но една първа група би трябвало да даде възможност за компромисни предложения. Втората група изменения, която трудно бих приела, но ще имаме възможност да ги обсъдим. Не мога да ги приема, защото според мен те намаляват, свиват ролята на парламента. Става дума за свиване на бюджета, въпроса за многогодишните регламенти, изменете на госпожа Маклафлин. Също така се подчертава, отдава се голямо значение на приложното поле. Определението на творческата индустрия, на операторите. Това са два сектора, господин Биски, госпожа Тропел, госпожа Паладили, която не е тук. Те настояват за по-прецизно определяне на а, този а, сектор културно развитие и на културните фондове. както и въпроса с нематериалното и материалното културно наследство. Някои посочват тук гастрономията, кухнята, други пък други сфери, но трябва наистина да видим каква е правната рамка тук някои от измененията посочват, че малките дейности, които не са в културната сфера, също биха могли да бъдат включени. Смятам, че ще намерим нужния баланс. Аз лично предлагам а, определение а, на а, възможностите за а, участие, нашето участие. Това са основните групи изменения. А, господин Кавада е задълбочил някои елементи, които са включени в сегашната програма Култура, аудиовизуал, ни услуги, други колеги. Cercato di tenere, tenere in equilibrio questo anche proprio la novità del settore trasversale, delle piattaforme digitali, della sfida della digitale che ha tutto. Подчертават необходимостта да се отчетат новите форми, дигитализацията и други. Има още една група е, изменения, които не са, според мен, в съответствие с правните основания и по-специално те са в сферата на дигитализацията. Всичко, което е в рамките на Европеана и на структурните фондове. Вчера стана дума при срещата с госпожа Круз тези въпроси. Там може да се изиска допълнително финансиране, що се отнася до цифровизацията, но не това е целта на този доклад. Също така, иновационното измерение трябва да се включи, въпроса с авторското право, визите за представителите на културната сфера, но тук опираме до други програми. Всъщност трябва е ясно да се определи това, което се включва в нашите правни основания. Тъй като комисията е тук, смятам, че мога да се възползвам от тази възможност, за да и задам няколко въпроса. Наистина, комисията трябва ясно да разбере необходимостта от рамкова програма, балансирана с хоризонталния и интердисциплинарния подход. Надявам се, че ще постигнем добро компромисно решение на базата на добър диалог с съвета и комисията. Вторият ми въпрос... Що се отнася до финансовите възможности? Наистина съжалявам, че господин Кавада не е тук, но според изложеното от комисията, това се обсъди и с докладчиците в Сянка, и с комисията, с внесени изменения по структурната финансова рамка. Този въпрос беше третиран от господин Кавада. Благодаря на комисията, която предостави повече информация по финансовите аспекти, така че да се постигне по-голямо съответствие с нашите цели. Не става дума тук за печалба, а за участие на малки, дори на микропредприятия. И смятам, че има напредък в тази сфера. Третия въпрос. Това е тема, която е залегнала в моя доклад на базата на неформална дискусия, неформални контакти с комисията и операторите. но смятам, че този въпрос не е много задълбочен от колегите, но смятам, че както и за Еразмус можем да подобрим, да разширим програмата култура, да включим трети страни, съседни държави. тъй като условието за участие в медия, програмата медия, е ратифициране на европейските директиви за аудиовизуалните услуги, телевизия без граници, директивата от 2006 година забелязах, че на базата на това условие държавите, които могат реално да участват в тези програми, също са само две. А, става дума за държави извън Европейския съюз. И това, което предлагам, е да им се даде възможност поетапна да се включат в тези проекти, макар да не изпълняват всички условия. Знам, че този въпрос е много деликатен и за това се обръщам към комисията. Какво мисли тя по този въпрос? Последна бележка Е, въпросът е, с е, социалното измерение на културата и наследството не изисква прилагането на нови мерки, но отчитането на тези съображения и установих, че много колеги силно са заинтересовани от тези аспекти. И без е, да отежняваме е, механизма, трябва това да се вземе предвид. Има ли положителна нагласа от страна на комисията по това, което изложих, защото за нас това е важно от политическа гледна точка. Благодаря, Дорис. Аз не бих искал сега да се тур, е, да се впускам в подробности, само да кажа нещо в политическата насоченост, по политическата насоченост. Когато говорим по тази програма с е, е, във връзка с двете, културната програма и медийната, искам тогава да е, стане ясно е, от гледна точка на стратегията Европа 2020 и всичките ни амбиции там, да се направи нещо и за повече конкурентно способност във връзка и с културната и творческата индустрия. Не съм против това, но трябва да сме сигурни, че е, не би трябвало да натоварваме, е, да, да, да накърним е, вътрешно-културния смисъл и дух на програмите. По конвенцията на ЮНЕСКО всъщност нашата, в конвенцията на ЮНЕСКО са заложени е, е, принципите на нашата програма и затова трябва да, е, да направим така, защото текста да не противоречи на Конвенцията на ЮНЕСКО. Затова и в този дух са моите изменения. Ако нещата са а, както трябва, тогава а, ще има големи възможности за малки проекти, които обикновено имат проблем да се доберат до рисков капитал. Е, за, да, е, за целта трябва е, условията много точно да са дефинирани, за да не отидат, потънат парите в джобовете на някои банкови консултанти, които е, получават по 100 евро на час за консултантски услуги, а да са в полза на самия културен и медиен проект. Е, това се опитах в текста да е, заложа, за да не отидат нещата в грешна, посока. Не бих искала да демонстрирам консервативен подход, само да, да точно да формулираме условията, за да бъдат по-очевидни и по-осезаеми и ползите от тези проекти е, да не се е, наистина е, разочароват и отблъснат тези, които желаят да се включат и да работят. Сега определено важно е да помислим и за детските филми и би трябвало наистина да, да, да поставим, да заложим изрично и критерия за детските филми и ще се радвам, ако колегите ме под, подкрепят. Да, аз се присъединявам. Предполагам, че говорихме за детските филми. Е, просто да е ясно за какво говорим. Добре, сега е, колега Цвея, ако обича да вземе думата. Благодаря много за това, че ми давате думата сега. Програмата е наистина много важна. И е много важно да водим дебат по нея. Но позволете сега да говоря само няколко минути първо, подкрепям всички усилия на колегата Коста и подкрепям идеята за допълнително упростяване, което ще свали административната тежест бремето от раменете на организаторите – Точка от преамбюла 23 всъщност именно е насочена към тази цел и това може да бъде укрепено и с изменението, което аз предлагам в този дух. Накратко. Става въпрос за финансиране чрез общи еднократни суми и има различни подходи. В направлението медиа има финансиране за цифровизиране и сумите са еднакви. Няма значение е, как е, точно са насочени. А в е, проектите за превод в културното направление има доста несъответствие в съотношението почти едно към три, така че има дискриминация срещу някои от езиците, така че си мисля, че е много важно да се премахнат тези несъответствия, като се редактира текста. Благодаря, председателката. Благодаря. Да, се присъединявам тук към е, казаното от госпожа Трюпер. Трябва наистина да е, направим така, защото не само е, заетостта е, да играе роля в нашите програми, е, това също е важно, разбира се, но да има изискване, да имаме програма, е, която е, подкрепя културата във всичките нейни нюанси и е, аспекти. И тук вече това е, е проблемът. Комисията заделя малко пари за това. Обикновено те отиват за големите проекти, нещата са сложни аз познавам, знам за много проекти, които са леки, които не искат много реклама. Необходимо е само да се попълни един документ, е, е, но е, то, консултанта обикновено се взема с работа и той първо иска парите, преди дори да си свършил работата, преди дори да е изпълнил задачата си това наистина трябва да направим така, че да се ограничи бумащината във връзка с тези проекти, защото ние губим приятели сред хората. Те казват, подяволите, това са пълни глупости, вече няма да се занимавам с топове хартия да изписвам и да попълвам сумати формуляри. И за това всъщност в тази област за нищо не е, е станало, не се е случило. Ние е, не е, наблягаме на това и сестри и трябва да, да настояваме тези формуляри да бъдат максимално кратки и ясни и прости за попълване за да не е, пълним гушите на, на е, консултантите. Тоест е, да бъдат user-friendly, да бъдат лесни за ползване тези документи и самите програми както за страните кандидатки. Е, сега, е, Швейцария, е, те трябваше отдавна да участват, но се колебаеха дали ще влизат или не, но Харватия в ролите си, в качеството си на страна кандидатка също се включи, Босния и Херцеговина също, като още не са кандидати, но страни, които е, чакат реда си е, и е, страни от, добро, от близкото съседство, така да се каже, те трябва в бъдеще също да могат да участват в бъдеще. Да Силва, желая... поискахте думата или не? Да. Thank you very much, uh, благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Ще се придържам към зададените въпроси. С голям интерес проучетохме предложенията за изменения по доклада. Те наистина обогатяват дискусията, но имаме някои общи изказвания, а именно следните. Голяма част от тези изменения – както и докладчицата каза, са свързани с разширяване обхвата на програмата. Нещо, което честно казано ще бъде на практика невъзможно да се извърши, имайки предвид бюджета, а също така предвид и предвиденото по другите програми в Европейския съюз. Тук искам да подчертая опазването на културното наследство. Не би трябвало то да попада тук в рамките на тази програма, имайки предвид цената, образованието, туризма, социалното сближаване. Някои аспекти са напълно извън финансирането на програмата, например права, авторски права и лицензиране. Същото се отнася и до целите – е, именно трудно ще се пребори програмата с, с е, съществуващите а, е, проблеми в а, културното направление. Тук сме свързани с а, дефиницията на сектор култура и творчески сектор. Тази програма не възнамерява да замени а, политиката, която се разработва в културния и творчески сектор, там където комисията е разработила конкретни програми. Дефиницията, която включваме в финансирането тук е по-тясно от зелената книга и според нас не трябва да се разширява, защото отново рискуваме да не изпълним заложените цели. Същото е свързано и с допустимите ползватели до програмата. В отговор на казаното от госпожа Коста и по общите цели, отбелязваме си, че някои от измененията предлагат да се раздели тази рамкова програма в две отделни подпрограми. Ние не сме за подобен подход. Имайки предвид предложението, можем да кажем, че то всъщност постига добро равновесие от, по отношение целите за културата, а също времено се отчитат социал-економическите и други изконно присъщи ценности напълно. Добре осъзнаваме, че има разлики между аудиовизия и другите творчески културни сектори. Според нас това напълно се отразява в двете отделни направления, приоритети, инструменти и показатели. Обаче, всички тези сектори са изправени пред едни и същи предизвикателства. Фрагментация, насоката към цифровизация и затруднения при достъп до финансиране частно и публично. Дава ни се възможност да се извърши наистина едно творчес, един творчески е, прочит на програмите, които можем да използваме е, и също така в рамките на инструмента за финансови гаранции също се крият добри възможности. Най-добрият подход е именно е, използвайки метода на трите направления. Разширяването на целите – със съответните задължения да се включат повече показатели, ще създаде много повече проблеми, отколкото ще разреши. По отношение на а, транссекторното направление, подчертава се а, връзката с информационните бюра и е необходимо да се предложи нужната рамка в този смисъл. Но Същите основания за трите направления се крият и зад идеята за върването на а, медийните информационни бюра и точките за свързване в областта на културата. Разбира се, няма да се създават такива точки е, без нужния е, експертен опит, но е необходимо да се съзнават е, всички аспекти в областта на културния и творчески сектор, а по този начин ще се реализират и сериозни економии. Според нас сегашното предложение предлага необходимата гъвкавост за държавите членки и регионите в тях – на местно ниво да се дава възможност за потенциалните ползватели, а също временно да се извършат известни економии, обединяване на програмите и съответно средствата. И що се отнася до културното направление, мога да кажа, че начина по който средствата се освояват програмата, според нас е по-подходящо, отколкото първоначалното разделение на годишни и многогодишни проекти за сътрудничество. И дори в рамките на сегашните културни програми, малките програми могат да продължават за две години, което по-добре отговаря на потребностите на сектора. Една година е твърде ограничаващ период. Що се отнася до медийното направление, има изискване за по-дескриптивни елементи, повече подробности. Но има така или иначе области, които излизат извън а, обхвата, а именно медийна грамотност и медийни или авторски права или съответно структурата, която подкрепя цифровизацията. Идеята за разширяването в тази посока към медийните програми а, ни се струва, че е неприемливо, имайки предвид акцента на субсидиарността, по смисъла на който държавите членки всъщност подкрепят изключително много продукцията там. Що се отнася до мониторинга и изпълнението и различните показатели? Връщам се отново към целите. Повече показатели, вероятно, ще създадат повече проблеми а броя на показателите няма да бъдат измерими. И в крайна сметка ще стигнем до нарушаване на правното основание и няма да можем да намерим нужната информация, за да измерим тези показатели, които се предлагат. Що се отнася до делегираните актовете и актовете за изпълнение, това е добре известен факт. Само искам да кажа, че единственият акт за изпълнение изпълнение, което се предвижда, е годишната работната програма. А що се отнася до културния творчески сектор и съответно инструмента за гарантиране, нивото на подробности, които се предлагат в редица изменения, ще създадат сериозни проблеми. И сега три други неща искам да спомена не е необходимо според е, мен да се включват културните оператори, например като Юник, защото по този начин се получава преференциално отношение спрямо някои от участниците. И дали ще бъдат е, те с търговски търговски интерес или без стопански интерес, всички тези аспекти могат да бъдат подвеждащи според нас. Що се отнася до повдигнатия въпрос за ЮНЕСКО? Сега, това ни връща до 2005 година всъщност, според нас имайки предвид 7 годишния прият от време, не е съотносимо и същата идея ще се прилага, що се отнася до ограниченията в рамките на директивите аудиовизийни услуги и медийни услуги. По този начин ще се окаже натиск в посока нагоре по отношение на различни държави, които участват. По финансовия инструмент. Има известни обърквания дали банките могат да искат обещетение лично. Те в момента все още не могат, но може да се изисква подобно нещо по отношение на финансираните проекти. И сега някои по-дребни неща. Бихме искали сериозно да се опростят процесите. Вече въведахме електронните формати, които са много по-прости и Използването на общите еднократни суми е също част от целия този процес. Това се подкрепя от пазарите и от е, развойната дейност и именно в е, медийната програма имаме 20 000 твърна ставка, докато при преводите имаме различни ставки, защото зависи къде точно се провеждат писмените преводи. И на последно място, филмите за деца – ние бихме искали да отделим именно фестивалите и филмите за деца и въобще дейностите за деца от останалите фестивали. Идеите в тази област е, се очакват с голям интерес, защото са много важен дял от филмовото творчество и, е, за съжаление, основно в скандинавските страни ставаме свидетели за това, а не в Европейски съюз. Извинете, че толкова дълго време говорих. Благодаря много. Наистина малко е, е объркващо и смущаващо да чуе човек е, какво не бихме искали да се случва. Надявам се, е, че някои от нещата, които тук са споменати, действително желаем да направим. Е, сега, е, детските филми е, е нещо чудесно, но трябва да обмислим допълнително. Искам да ви помоля нещо. Ако може в писмен вид да ни дадете някои неща, това, което не желаете да се случва или за което имате съвсем основателни основания да отхвърлите, да ни кажете, е, да ни дадете в писмен вид, защото много трудно е да запомним всичко, е, е, което трябва или което не трябва това ще помогне много на докладчиците. Мога ли да ви помоля за нещо такова или е прекалена молбата ми? Съгласни сте? Добре, благодаря. Мисля, че е, с е, това приключваме. Е, е, моля да няма повече изказвания. Достатъчно е, изслушахме комисията, чухме достатъчно. Сега ни трябва малко време да смелим това, което чухме. След това ще имаме в писмен вид е, допълнителни е, информации. След това нещата могат да бъдат обсъдени с докладчите в по-тесен съд е, кръг. Така че много ви моля да не, е, да не продължавам безкрайно дискусията. Силвия, моля. Да, разбирам добре ситуацията каква е. Само да ви успокоя по два въпроса. Доколкото разбирам от чутото от колегите, мога да кажа, че съм съгласна с тях. Да, разбира се, би било много добре, ако получим писмен отговор от комисията – така че е, можем да напреднем по тази дискусия. Благодаря, Силвия, благодаря за вашата работа, благодаря на комисията за това, че бяха с нас и ни дадаха е, така насоки, ни дадаха я представа за това какво е мисленето им по въпроса. Надявам се да намерим общ подход е, по тази толкова важна културна програма за творческа Европа. Благодаря ви много за тази сутрин имате резултатите от гласуването от вчера. Сега по разни. Следващото заседание ще бъде на 18 декември, преди коледа непосредствено. Благодаря председателката на преводачите и добър апетит!